единен подход. Те са толкова разнообразни, имат си своята е, конкретика и своите проблеми. Примерно въпроса с Словения. Това си беше чисто двустанен въпрос, повдигнат от една страна, членка на Европейския съюз. И този въпрос действително доведе до блокиране на преговорите за присъединяване. А, що се отнася до Кипър, има решение, което настоява за пълно изпълнение на протокола от Анкара и това решение е взето в единогласие, с единогласие от страните членки през септември 2005. Това беше предварително условие за започване на преговори за присъединяване с, с Турция. Така че е, тук вече не става дума за двустранни отношения, става дума за отношения между Европейския съюз и Турция, прияти единогласно. И е, последно, е, госпожа Файон, добре дошли в Европейския парламент. Изведнъж ми се стори, че съм на пресконференция. Е, но, вашия въпрос за либерализирането на визовия режим е много важен. И искам да поясня. Действително, Босна и Херцеговина ще получи облегчен визов режим в момента, в който изпълни всички условия, наложени от Европейски съюз. Едва сега се започва работа по въпроса за паспортите с биометрични данни. До този момент изобщо няма издаден такъв паспорт от страната. Сега вече страната започва по-активно да работи по този въпрос. И въпроса с визите беше и сериозен стимул да се въведат закони за граничните служби, за вътрешна сигурност, за паспортите и така нататък. Миналата седмица и следващата седмица ще се види дали ние ще успеем да, за, си, да, да направим процеса за облегчаване на виза с тази страна малко по-бързо. Действително много е важен. И ако страната успее да изпълни по-бързо условията, това може да стане. Стран... Тази страна страда много през 90-те години и има действително нужда от истинска европеизация на гражданското общество и в този процес е визовия режим. Благодаря, господин комисар. Много полезно и динамична беше вашата презентация и дебата. Благодаря на колегите, които присъстваха на 19 октомври в Страсбург от 6.30 е, до 7.15 ще е срещата на нашата група е, следващата седмица. С това обявявам заседанието за закрито. Arvoisat kollegat, aloitamme ihmisoikeus. Уважаеми колеги, нека да започнем това заседание на подкомисията по човешки права. Моля, заемете местата си. kokousta. Ja olen pahoillani siitä, että kokous on myöhässä. Обявявам заседанието за открито моля за извинение за това, че закъсняхме, но това е защото предишната комисия имаше много интересно обсъждане с господин Оли Рен за Западните Балкани и те надвишиха своето време. Но сега започваме. Нека да погледнем дневния ред. Има голяма промяна. Точка 4. За съжаление трябваше да отпадне, възнамерявахме да се срещнем с председателя на Комисията по човешки права на ОНЕ, но за съжаление тази среща се оказа невъзможна. Беше обявено заседание в Женева с много кратко предизвестие с, с цел обсъждането на доклада Голдстон, за това няма да можем да се срещнем с председателя на Комисията по човешки права на ОНЕ. Така или иначе, нашия секретариат организира, ще организира среща с него колкото се може по-бързо. Най-вероятно тази среща ще се състои през ноември. Както знаете, все още няма съгласи по доклада Голдстоун – ще бъдат обсъдени такива въпроси, като положението в Бирма или Мьянма, Судан. По повечето тези въпроси успяваме да убедим нашите партньори, че нашата гледна точка трябва да бъде възприята, нашата на Европейския съюз. Също така председателят на Комисията по човешки права на ОНЕ беше поканен и в други парламентарни комисии с цел да се изкаже по доклада Голдстоун. Много е важно да има възможност да се срещам с комисаря по човешките права на ОНЕ в Брюксел. Той скоро ще бъде в Брюксел, защото тук Брюксел ще бъде от открита служба на Комисарията по човешки права на ОНЕ и ще бъде много добре, ако срещнем с госпожа комисар по човешките права. Господин Хавит, госпожа Локфилер, господин Андрекини. Обеден съм, че ще имаме тясно сътрудничество с комисаря на ОНЕ по човешките права. Много е важно Европейският съюз да работи по човешките права и да служи за пример. Европа наистина може да бъде добър пример в това отношение. Също така, имаме, ще имаме посещение от член на Сената на Нигерия, той е в момента в Брюксел. Той придружава бивши съдия на Международния наказателен съд. Той е член на Международна парламентарна организация, която се нарича Парламентаристи на чове... за човешки права. За нас ще бъде голямо удоволствие да се срещнем с този сенатор и да обменим мнения. И така, съгласни ли сте с дневния ред? Да, добре. Сега трябва да одобрим протокола. От 10 септември одобрявате ли? Да. Смята се протокола за одобрен. Съобщение на председателя. Господин Бузък, председателя на парламента. На 10 октомври обяви ден на човешките права в Европейския съюз и той съобщи, че единствената страна в Европа, в която все още се прилага смъртно наказание, е Беларус. Той също така посочи, че много важно е да се отбележи 20-та годишнина на Конвенцията за правата на детето. Да, ние знаем, че, за съжаление, че в някои страни все още се извършват екзекуции на деца и непълнолетни. Такъв случай имаше и в неделя в Иран. Ние положихме максимални усилия да бъде отменена екзекуцията – в Китай. Шест члена на уйгурската организация бяха екзекутирани в Урумчи тази седмица. Държавите членки поискаха да изпратят свои наблюдатели на съдебните процеси, но дори не беше съобщено къде точно ще се провеждат съдебните процеси. Има важен доклад, който в момент се разглежда от Европейския парламент. Той се отнася до Европейската служба за външни действия. Разбира се, създаването на тази служба зависи от финализирането на ратификацията на Лисабонския договор, но нашата подкомисия подготви проекто доклад по този въпрос, така че бих искал да ви помоля да обсъдим този въпрос, защото Госпожа Лохбил и аз предложихме някои изменения. Целта е човешките права да бъдат включени във всички дейности, отнасящи се до външните отношения. Е, искам да ви помоля всички да присъствате, когато ще се гласуват тези изменения, за да могат те да бъдат прияти. Демократичният консенсус, това е още един въпрос, по който подадохме устен въпрос заедно с Комисията по развитието и Комисията по външни отношения на ноемврийското пленарно заседание. Ще бъде поставен и обсъден този устен въпрос. Ще се стремим на пленарното заседание в Брюксел през ноември е да бъде поставен и обсъден този въпрос. Опитахме се да направим това сега в Страсбург през октомври, но не успяхме. Разбира се, времето е много важно, защото по този начин ще можем да обсъдим всички тези въпроси, които в скоро време ще бъдат предмет на съвета по общи въпроси. Нашият секретарят ще ни помага в тази дейност, обаче ние не знаем точно кога ще се проведат обсъжданията. И последният въпрос, който иска да поставя, се отнася до Узбекистан. Външните министри на Европейския съюз ще обсъждат забраната за използване на оръжия в Узбекистан на следващото си заседание и е, се разглежда възможността за санкции които се прилагат спрямо Узбекистан от 2005 година поради убийствата, масовите убийства в Андижан. призовахме да бъде изготвен международен доклад, независим доклад за събитията в Антижан. Но властите в Узбекистан не позволиха да се извърши каквото и да било разследване. Така че се поставя изискване за забрана за пътуванията Фактически такава забрана вече е въведена от октомври миналата година. За съжаление, съветът изобщо не се занимаваше в своите решения с събитието от Антишан. В съвета се смята, че има основания за гриженост от това, което става в Узбекистан – ние знаем, че и ситуацията с човешките права в Узбекистан предизвиква много сериозна загриженост, включително и проблема с експлоатацията на детски труд. Затова ви моля много внимателно да следите този въпрос, така че да можем да обсъдим какво можем да направим с тази ситуация. Може би ще можем да започнем. Госпожа Лохбилен, заповядайте. Благодаря много. Повдигам този въпрос, защото на 26 и 27 октомври европейските външни министри ще решат дали да прекратят ембаргото, свързано с оръжията в Узбекистан. И мисля, че това ще ограничи ефекта на международните разследвания за конета в Андиджан. Това ще е на уважение към семействата на жертвите и ще а, бъде а, удар срещу а, организациите, които се борят за правата на човека в, Азбен, в Узбекистан. Затова е много важно да се повдигне този въпрос и пред моето правителство, правителството на Германия, защото изглежда, че те се колебаят дали да гласуват подкрепа на продължаването на ембаргото за оръжия. Така че ще е, насърча председателя да изпрати писмо, писмо до а, министър Билд за това, че няма а, значителен напредък в а, разследванията има начало на преговорите, но те в никакъв случай не са подробни и безпристрастни. Благодаря много, госпожа Лохбилър. Давам думата на господин Хауит. Благодаря, господин председател. Няколко коментара по вашите съобщения, по съобщенията на председателя, не във връзка с Узбекистан. На Току-що приключи заседанието на Комисията по външните работи и е много важно да няма сблъсък между да, да не се застъпват заседанията на, на двете комисии, на нашата подкомисия и на комисията по външни работи. А сега, Преговорите ще се финализират днес след обед. Но трябва да се действа бързо, защото трябва да се види е, точно какво е положението. Е, Според мен, председателите на групите трябва да вземат е, решенията по този въпрос, но действително би било много добре, ако това може да се случи следващата седмица, например във вторник. Давам думата на госпожа Ягле по темата Узбекистан. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, zu Ich bin seit Jahren. Благодаря много, госпожа председател. Вече 10 години съм член на делегацията за Узбекистан, но от, последна, от една година насам а, не си имала възможност да пътувам до Узбекистан. Въпреки това познавам тази страна доста добре и искам да кажа следното. Каквото и да правим, трябва да имаме предвид, че е отбелязан напредък в тази страна Смятам, че омбусмана си върши работата доста добре. Трябва да я подкрепим и действително има да се върши конкретна работа след споменатото клане, смъртните присъди, убийствата на деца. но все пак се премахва смъртното наказание, е, лека по лека се правят крачки напред в Узбекистан. И има страни а, в Европа, като Беларус, например, които все още не, не са а, предприели а, такива положителни стъпки, така че нека да дадем своето насречение. Благодаря. Нека да ви предложа да направим нещо в отговор на предложението на госпожа Лох Билер да поканим външните министри следващата седмица в Страсбург и се надявам, че госпожа Лох Билер и госпожа Егле и други ще могат да са там, за да им се създаде ясна представа за ситуацията и да се види дали действително мярката се прилага своевременно и в подходящ момент. Имате ли възражения? Не. Добре, в такъв случай ще се опитаме да организираме това с господин Джип. А сега преминаваме към основния въпрос, който ще се обсъжда на днешното ни заседание, тъй като отпадна срещата, предвидена в дневния ред с господин Ван Милен, се радвам, че ще имаме възможност да говорим повече подробности за европейските инструменти за финансова подкрепа, за развитие на демокрацията и правата на човека. В комисията е... работи по междинен доклад по този въпрос. Има различни финансови инструменти. Господин Борац, е директора на Europaid, както и Ров Тимънс от е, отдела за Европейската помощ за е, развитие на правата на човека и госпожа Леонела Рабаса, координатор на Работната група по мрежите за правата на човека и демокрацията, която работи много по този финансов инструмент, както и госпожа Александра Маркаров от Конкорд. Вчера обсъждахме този въпрос. Е, госпожа Маркаров е председател на работната група по е, развитие и е, външни помощи. Давам думата на господин Бораци, за да направи кратко изказване на името на Europe Aid по въпроса за инструмента за финансиране и искаме да разберем каква е постигнато и какви са плановете за бъдеще. След това ще дам думата на господин Тиманс, който ще говори в повече подробности за стратегическите идеи на комисията за бъдещето и периода по конкретно периода 2011 и 2013 във връзка с този финансов инструмент. След това неправителствените организации. Първо дам думата на господин Борацис. Благодаря. Вие в уводните си думи казахте, че е, политиката на Европейския съюз по човешките права трябва да се вижда и сега ще се опитам да ви докажа, че комисията именно това прави. От 2006 година има един е, разработен инструмент, Европейски инструмент за демокрация и човешки права. Това е инициатива за защита на човешките права и демокрацията. И то един финансов инструмент, с който Европейската общност предоставя на цял свят помощи за развитие на демокрация и човешките права. В третите страни се отпуска бюджет от порядъка на 1,1 е, милиарда евро до 2013 година, от 2007 до 2013. Средствата за наблюдания на избори, там бюджета е 115 милиона. Инструмента за демокрация и човешки права допринася за развитието и укрепяването на демокрацията и върховенството на закона за признаването на основните права и свободи по целия свят. По финансирането по този инструмент се допълва от е, е, европейски помощни на двустранна основа. Като ключовата сила на този инструмент е факта, че той може да е, действа независимо, без да е необходимо да получаваме съгласието на правителството на съответната държава по, кое, по който начин ние можем да се концентрираме върху деликатни политически въпроси, да подпомагаме организации вътре в страната, които да са независими от публичните власти. Европейски инструмент за демокрация и човешки права по тази причина успява да действа и е, в е, отделни страни и на места, където партньорството е трудно, така да кажем. И също където по, понякога дори по чисто географски причини може да има проблеми. Работим на базата на предложения или стратегически партньорства с, с организации за изграждане на демокрация, за решаване на въпроси по върховенство на закона, налагане на международни принципи на правосъдие и спазване на основните, фундаменталните права. До момента са били обявени до сега над 100 а, акции за подаване на предложения, по които са поступили стотици предложения по цяло свят. Над 300 са проектите на местни граждански институции в 70 е, страни, които се е, управляват директно от представителствата на Европейската комисия на място. Останалите са международни проекти по права на, по, права, е, по човешки права и основни свободи в страни и региони където е, тези права са най-застрашени. 27 такива проекта в момента работят и 9, 19 са в процес на подготовка. Работиме по борбата срещу смъртното наказание. 8 проекта и 5 се подготвят. Изтезания, 7 проекта се управляват тук от Бруксел и 25 от съответните представителства на Европейския съюз. И също подкрепя за защитници на човешките права 11 големи проекта с съответни механизми за отпускане на помощи и разбира се и кампанията за глобално гражданско общество и също пет е, проекта за Международния е, наказателен съд. Е, продължаваме да получаваме още заявки. 100, над две, в 2009 година продължава процеса в страни, от страни и региони подложени на риск. До 30, от 30 октомври до април е срока. А днес приключва срока за предложенията за борба с изтезанията. Е, следващия месец също ще има е, кампании за набиране на продължение е, за ефективно функциониране на международния Международния наказателен е, трибунал, създаването на магистърски програми за право и защита на човешките права, също и действия в подкрепа на европейските насоки за защита на човешките права. Тези програми се очаква да започнат първия семестър на 2010 година. В периода между 2007-2010 ще приключат проектите, които са започнати тогава в, и през юни другата година. Също работим посредством стратегически партньорства с международни организации за изграждане на демокрация, за подкрепене на върховенството на закона, международни правови институции – тези, наш, тази наша дейност се развива в 20 целенасочени теми в сътрудничество с Висшия комисар за човешките права и други международни институции. Подкрепяме също магистърски степени по човешки права и демократизация, европейски програми за обучение и други дейности по научни изследвания, свързани с демокрацията в Европейския университетски център за демокрация и човешки права. Два гранта има по силата на един нов инструмент, четири регионални магистърски програми, също програма в Балканите, Латинска Америка, е, Южна Африка и е, Азиатско-Тихоокеанския регион. Имаме мисии също, пак по силата на този инструмент. Като това е част, един, е, една от интегрираните аспекти на европейската външна политика – Работиме в е, сътрудничество с е, Европейския парламент и съответните комисии. Е, наблюдателните мисии от Европейския съюз се управляват директно от Европейската комисия. Дейността ни се развива в световен мащаб и, на, и в регионален мащаб, а също и в, в конкретни страни като е, средствата до момента главно отиват в страни съседни на Европейския съюз. Развиват се и конкретни проекти в е, страните, малки проекти, с цел да се засилият силата на местните организации на гражданското общество в съответните страни. Управлението на е, проектите на ниво страни е предадено на е, делегациите на Европейският съюз. 77 страни са получили конкретни помощи през 2009 и е, през 2010 техния брой ще се увеличи на 92. Наблюдения на изборите се провеждат непрекъснато. Имаше такива в Афганистан, Боливия, Мозамбик бряг, на слонната кост. Това е примерно се случи прим, в близките, последните три месеца бяха мисиите там. Това е, което имам да кажа, госпожо председател. Е, е, Сега господин Ров Тиманс, ръководителя на звеното за човешки права. Благодаря, госпожо председател. Вие ме помолихте да се съсредоточа върху предстоящите планове за следващите три години до 2013. Вие знаете, че Европейската комисия по ангажимент пред Европейския парламент да направи преглед на цялостната финансова помощ и инструменти за периода 2007-2010. Комисията през 2007 прие съответен план. Що се отнася до Европейски инструмент за демокрация и човешки права, то периодът на прилагането на стратегията е твърде кратък, за да позволи обмислянето на сериозни промени. През август 2007 година беше прията стратегията и реалното, реали... и реалното изпълнение започна през 2008 година, когато бяха също така обявени и покани за проекти В е, момента все още нямаме достатъчен брой финализирани проекти, които биха ни позволили по някакъв начин да започнем преразглеждане на стратегията. Започнахме да изпращаме наши консултанти да видят как реално стоят нещата на места. Е, както вие разбрахте, работи се в много страни. Всъщност повечето дейности се развиват в самите страни. Получихме информация от консултантите, че още твърде рано за оценка и преразглеждане. Същевременно консултантите предложиха да бъдат препотвърдени пете основни цели на стратегията от 2008 година и те да бъдат запазени за следващия период 2007-2013. И това е намерението на комисията. Всичко това означава, че промените, които ще предложим за стратегията в контекста на прегледа, тези предложени от нас промени ще бъдат твърдо ограничени. Ние ще запазим някои тематични проекти на места. Например, нашето сътрудничество с Економически и социален комитет, комитет на региона, също така имаме консултации с редица неправителствени организации, които се занимават с защита на човешките права. Така че в бъдеще новата стратегия, ще виждате, че се подчертава, че трябва да се запазват и укрепват и социалните и културните права, наред с политическите и граждански права. А също така ще говорим и за социален диалог, тъй като Искаме да укрепваме мира и да предотвратяваме конфликтите. Също така един нов момент ще бъде вниманието към корпоративната социална отговорност. Тоест, като цяло ние ще отчетем резултатите от консултациите в новата стратегия. По съдържателните промени в бъдещата или преразгледаната стратегия ще са свързани до е относително тегло на финансирането. Това означава, че в светлината на повишените изисквания на нашите партньори от гражданското общество в третите страни, ние възнамеряваме да увеличим дела на дейностите в самите страни малко ще намалим финансирането за дейности на регионално ниво. Причината за това е, че изискванията и качеството на проектите не е достатъчно на регионално ниво. Е, в бъдещата стратегия също така ще включи два нови комплекта на соки на европейския съвета. Едната се отнася за борбата с насилието срещу жените, а втората срещу децата. Ще отменим предишната разпоредба за средства с цел, заделени с цел посрещане на непредвидени и непланирани разходи. Надяваме се, че този подход ще получи одобрението и на държавите членки, и на управляващия комитет на Европейски инструмент за демокрация и човешки права и разбира се на Европейския парламент. Що се отнася до сроковете, тук само ще кажа, че предвиждаме да представим преразгледаната стратегия, но правителния комитет на 14 или 15 декември не сме сигурни, че веднага ще бъде одобрена цялата стратегия. Но когато това стане, документът ще бъде представен Европейския парламент за проучване. Също така ще проведем още един кръг на консултации с гражданското общество възоснова на документите, които бяха подготвени след предишния кръг консултация през юли. Нашите служби ще извършат пълен преглед на стратегия до края на март 2010, така че това е графика. И последно, господин председател, както вие знаете, не само се преразглежда стратегията, но се преразглеждат и регламентите, които се отнасят до финансовата помощ, предоставена на трети страни. Що се отнася до регламента за Европейски инструмент за демокрация и човешки права, който беше прият на 28 декември 2006 година, там ще има само незначителни чисто технически промени. Те ще отчитат и изискванията, свързани с ДДС, когато става дума за външна помощ. Европейската комисия не възнамерява да предлага сериозни изменения. За това вие във вашата комисия ще получите едно общо предложение от Европейската комисия, в което ще бъде разгледан и въпроса за ДДС при финансирането на дейностите по европейски инструмент. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Тимас. И сега вече изслушахме двамата представители на комисията. Веднага давам думата на неправителствените организации, които са неотменна част от развитието на този инструмент. Разбира се, искаме да изслушаме и за това какво смятате за проблеми, стоящи пред вас. Също така беше представено едно проучване от неправителствените организации на Европейската комисия. Госпожа Пераса, заповядайте. Благодаря, госпожа председател. Ще започна и след това Леона ще продължи. Казвам се Александра Макров. Работя за План International, една от най-големите организации, които се борят за развитие и помощ за децата, член на Конкорд и аз като активен член на Конкорд, именно в качеството си на активен член на Конкорд, присъствам тук днес. Конкорд, ако не го познавате, е Европейска конфедерация на неправителствени организации, които работят в областта на развитието с над 1600 европейски неправителствени организации като членове, които работят през мрежи и национални платформи и които колективно представляват хиляди европейски граждани. Приветстваме възможността, която ни бе дадена днес от Европейския парламент да изразим позицията на неправителствените организации в областта на развитието по отношение на правата на човека и демокрацията. Мисля, че това е една крачка напред към установяване на по-продуктивен и е, стратегически диалог с е, европейските институции. Работим с Европейската комисия, но също така е добре да е, работим и с Европейския парламент, който е, има също решаващо значение по тези въпроси. Е, и по отношение на подкомисията за развитие и, подкомис... и по отношение на подкомисията за правата на човека на две подкомисии, които се допълват. И по този начин се подчертават, подчертава връзката между а, стратегическите приоритети на организациите, които се занимават с правата на човека и а, на тези организации, които се занимават а, с а, економическо развитие и социално включване. Последните години а, нашата цел е подхода, свързан с пазата на човек, да бъде предмет на мейнстриминг, да бъде включван в всички договорености. Именно заради това инструмента за развитие и инструмента за правата на човека е, се допълват и са свързани с едни и същи приоритети в Европейската комисия. Един подход, базиран на правата на човека, според мен, действително е, е най-добрият подход за е, развитие. Ще ви дам няколко коментара по инструмента. Конкорд определи няколко въпроса, които трябва да се разгледат в подробности. Първо, процеса на консултиране. Действително неправителствените организации участват в работата по консултирането на инструмента за на този инструмент много повече от всякога. Но все пак може да се направи още. Няма политически натиск върху делегациите да провеждат консултации. Отговорите е, от нашите членове показват, че на практика на местно равнище не са провеждани консултации. В подготовката на а, е, днешната среща аз е, работих и а, се свързах и с службите ни по места. И с изключение на Руанда и Уганда, тези служби не са участвали в консултации. Не казвам, че не са били провеждани консултации, но казвам, че нашите служби не знаят за такива консултации. тук се изказвам малко по-провокативно. Просто е добре е да имаме предвид, че ако искаме да укрепваме ролята на гражданското общество, трябва да се обърнем и към гражданското общество, за да видим какво иска то. Бюджета за приложението на този инструмент е, по-настоящем е, е твърде малък. И, и средствата са доста скромни. За такъв важен инструмент е необходимо бюджетът да се увеличи ако искаме той да постигне целите си. Една от последиците на твърде малкия бюджет, както е показано и в доклада на Сметната палата, е, че а, има висока конкуренция, но за съжаление често се отхвърлят проекти с добро качество, защото няма достатъчно а, средства. Това е особено важно а, за Европейски инструмент за демократия и права на човека и IDHR. Така че, е, е, когато говоря с неправителствени организации, те ми казват, но то няма смисъл да се кандидатства за проекти на IDHR, когато е, отлични проекти се отхвърлят поради липсата на средства. Друг резултат от този, мал, от този твърде малък проект е, че както господин Тилманс каза, Европейската комисия направи е, съобщение, че някои обяви за е, доставяне на кандидатури за проекти няма, е, ще отпаднат от програмата за следващата година. Също така се увеличава тенденцията на международните донори да предоставят бюджетна подкрепа по-скоро на правителствата, отколкото на неправителствените организации по места. И моят въпрос е това ли е най-добрият начин да се стигне до най-уязвимите части от населението. Така че може да се подобрят насоките, могат да се подобрят и процедурите за отваряне на за, об, за подаване на обяви за а, кандидатури за проекти. Ня... При някои има ограничения, при някои няма. Ам... Много сложно е да се от... отговори на изискванията на ам... тази процедура и после се отхвърлят ам... проектите, което са много големи разходи, които отиват на вятъра разходи и на неправителствените организации. Надявам се, че тези въпроси ще се разрешат, защото в момента е, са доста уточнени процедурите и са доста непропорционални спрямо средствата, които се предоставят в крайна сметка. Смятаме, че Европейската комисия и нейните партньори винаги гледат ефективността на средствата и ще предприемат тези мерки. В заключение, радвам се, че Комисията по правата на човека даде възможност на Конкорд да се изкаже от името на неправителствените организации в областта на развитието. Както казах по-рано, развитието и правата на човека са две теми, по които целите са общи. И е много важно да има последователност между политиките за развитие и политиките за правата на човека. Благодаря много. Благодаря за много интересното представяне. Един пример. Вчера имаше публикация от Конкорд по тази тема. И мисля, че е много важно да се дискутират проблемите по различните сектори и теми. Да се търси и сътрудничество между нас тук в парламента, нашата комисия и комисията по развитие. Мисля, че това беше и идеята на шведското председателство – а, ние дискутирахме с тях темата за подкрепа на, демо, на, на демокрацията. А, организирана бе работна среща с шведското председателство. Ние обяснихме колко е важно да има един хоризонтален подход по, и в парламента, и извън парламента. В момента се води сериозен дебат по сигурността на хранителните доставки и продоволствията и други комисии от парламента се занимават с подобни теми. За това не бива да забравяме нито за момент, че подхода ни трябва да бъде е, транссекторен, т.е. да обхваща всички заинтересовани. Said, I... Сега от, е, отново представител на неправителствени организации. Организация, която е част от е, мрежата е, за демокрация и човешки права. Е една неформална организация, която се среща редовно в е, Брюксел. Е, мрежа, която се състои от 40 неправителствени организации – работещи в сътрудничество с европейските институции по различни теми, свързани с човешки права и установяване на демокрация. В нашата мрежа за демокрация има работна група, която се опитва да работи по темите за засилване на човешките права и търсенето на финансиране в рамките на Европейския съюз и извън него. От наша страна като мрежа от неправителствени организации, ние считаме, че ние сме е, призовани да бъдем говорителите, да, да представяме проблемите на нашите партньори на местно ниво, защото на местно ниво също има консултации и ние сме тези, които можем да е, сведеме тези разговори до вашето внимание. Затова благодарим на Европейския парламент, че ни дава възможност да присъстваме тук. И се надяваме, че това ще е още една стъпка в е, диалога с е, вас по темата за демокрация и човешки права и конкретно Европейския инструмент за финансиране. Европейския съюз е, активно насърчава участието на гражданското общество в, е, по темата демокрация и човешки права и консултацията с европейските институции. Е, Европейската комисия е много активна, дава ни възможност да изказваме нашите мнения и нашите притеснения, но има и още много неща, които могат да се желаят е, имам едно конкретно желание или предложение или искане да кажа, може би след е, като ние ви дадем обратна информация, да получаваме и ние съответно е, реакцията на европейските институции, защото е, за неправителствените организации, които работят по човешки права, това е процес на постоянно учене. Ние не разполагаме толкова ресурси и техническа помощ понякога нашите предложения не се приемат, защото не са били правилни. Ако получаваме обратна връзка за това какво се случва с нашите предложения, това би било много полезно за нас. Това е, което имам да кажа по въпроса за консултациите на европейско ниво, но както каза и Александра преди мен, Съществува и много е, значим процес на консултации на местно ниво, защото и ние се опитваме да е, направим, да направим така, че да се чува гласа на нашите местни партньори. Смятам, че Европейския съюз изключително много инвестира в засилването на консултирането на гражданското общество. А, е, ние получаваме редовно обратна връзка от нашите партньори и картината е много различна. Когато има средства, е, каналите на комуникация са много добри, но все пак има и е, немалко институции на гражданското общество, които не са наясно какво Европа може да направи за тях. Особено е, институции, които единствено се опитват да оцелеят. Те нямат дори времето или ресурсите да ползват интернет дори в, е, така, като в реално време. Е, Приветстваме е, тенденциите, които разработва Европейската комисия да изнася работата на място и считаме, че Европейски инструмент за демокрация и човешки права все повече ще подпомага именно проекти организиране на място, но затова е изключително важно да има систематични и добре организирани консултации с огромна част от гражданското общество там, на терена – като аз не смятам, че липсва воля да се прави това, просто от време на... понякога делегациите на Европейския съюз нямат капацитета и ресурсите да вършат това. И затова считаме, че Европейския парламент има своята роля тук. Както споменахте и вие, е, процеса на диалог е, тече, процеса на обсъждане на това как да се формулира външните действия на Съюза. Много е важно Европейския съюз да има капацитета да комуникира и да води диалог с гражданското общество. Um, on a more general um, about the about the general scope and the objective uh, относно общия обхват и целите на Европейския инструмент за демокрация и човешки права, uh, мога да кажа, че е изключително самия факт, че вече съществува такъв е, факт, е, че се опитва да прескочи правителствата и да подпомага гражданското общество. Това е едно, един изключителен капацитет да се работи в трети страни, да се подпомага гражданското общество там, където то има нужда. Изключително важно е да се засилва този инструмент, да може той да се е, съсредоточи върху реалните нужди. И в такъв смисъл призоваваме и да се подсили бюджета на Европейския инструмент за демокрация и човешки права, защото по този начин той ще може да е, реагира на реалните нужди на гражданското общество. Нямаме проблеми е, за това, за, за работата ни с комисията. Комисията достатъчно ясно е, подава информация, но все пак средствата са ограничени и много добри проекти не могат да бъдат реализирани по тази причина. Има процедури за предложения, които дори не започват да действат поради липса на средства. И да приключа, ако мога да кажа, за да може този изключително важен инструмент да изпълнява своите цели, той трябва да има съответния бюджет и също така да работи е, в е, синхрон с е, национални и регионални програми, за да можем да даваме ясен и адекватен отговор на нуждите на гражданското общество. Благодаря ви. Благодаря ви за това представяне. Но това, което казвате, става ясно, че за партньорите е важно този важен инструмент да бъде и достатъчно финансиран. Сега приканвам колегите да вземат участие в дискусията. Комисията ще отговори на по-късен етап. Четат се имената. Ilmeisesti valittu tässä ähm, asetuksen. На унеси, които ще получат думата. Госпожа Лорбел също ще получи думата, тъй като тя много активно участваше в този процес. Докладът ще бъде изготвен от НФ, но няма значение. Така е господин Георгин, също госпожа Гомес, заповядайте. Съгласна съм с господин Киманс, че все още няма достатъчно време от прилагането на този документ, но така или иначе, независимо от това, виждаме някои недостатъци. Затова смятам, че те трябва да бъдат коригирани в момента. Госпожо председател, бих искала да ви поздравя за това, че поканихте неправителствени организации. Смятам, че те са абсолютно задължителни. Тяхното присъствие е задължително, за това нашата работа да има някакъв смисъл. Много благодаря също така на представителите на неправителствените организации за техните много добри изказвания. Много съм съгласна с това, което беше казано от представителите на НПО. Съгласна съм, че на местно ниво, на нивото на делегациите на Европейската комисия, диалогът е твърде слаб. И това не въжи само за европейски инструмент за демокрация и човешки права, но и за други европейски инструменти. Например, в сферата на развитието. Смятам, че точно тук Европейската комисия може да бъде много полезна, като насърчава делегациите на Европейската комисия надлежно да се консултират с гражданското общество, особено когато става дума за дейности в рамките на инструмента за развитие за сътрудничество, извинете, сътрудничество за развитие и Европейския инструмент за демокрация и човешки права. Също така беше предложено активното включване на сътрудничеството с Международния наказателен съд трябва да бъде един от приоритетите. Съгласна съм с това. Освен това, разбира се, осъзнаваме, че наличното финансиране е твърде оскъдно реалният бюджет е твърде малък. Виждаме, че лъвският пай отива за изпращане на мисии на Европейския съюз за наблюдение на изборите. Ние в Европейския парламент Имаме, разбира се, дължение да изпращаме такива наблюдателни мисии, но смятам, че трябва да обсъдим въпроса и в рамките на работната група. Единственото нещо, с което не съм съгласна, е с предложението на мрежата за човешки права. Ние смятаме, че наблюдателните мисии трябва да бъдат включени. Извинете, там се предлага да бъдат включени наблюдателните мисии в географически определените програми. Аз смятам, че с това трябва да се занимава отдела на човешките права в дирекцията за външни отношения. Иначе човешките права просто ще бъдат извадени от предметна дейност на комисията за наблюдението на изборите. So, Смятам, че е от решаващо значение да запазим тази програма, но трябва и да гарантираме, че средствата се раз, разходват правомерно и че много повече средства се предоставят на дейностите, към чията подкрепа е насочен този инструмент например защита на уязвимите групи, укрепване на мира и предотвратяване на конфликтите, укрепване на гражданското общество. Също, разбира се, много важно, че бяха включени въпросите на борбата с насилието срещу, е, срещу насилието спрямо жени и деца. Също така борбата с смъртното наказание, участие на деца във военни действия. Трябва да кажа, че съм съгласна с изразената от НПО гриженост, че в тази комисия виждаме тенденция парите да се насочват към програми, че Европейската комисия прекомерно много насочва средства към програми, които пряко се контролират от правителството на трети страни. Трябва да гарантираме това, че има средства и за програми, които не зависят от контрола на правителството на трети страни. Благодаря ви, госпожо Гомеш. Тази сутрин Европейската комисия беше представена на една конференция, на която се обсъждаше насилието срещу жени и правата на жените. И има проблем с бюджета за справянето с този проблем. Така че е важно да се определят приоритетите. Защото ако искаме нашия приоритет да е здравето като цяло и по-конкретно борбата срещу насилието спрямо деца и жени, ние трябва да отчетем това. Госпожа Адри... Андрикене. Благодаря, госпожа председател. Имам два въпроса към комисията. Първо, Цел едно, спомената в документите ни, казва – прилага се за хора, в които има системни и сериозни нарушения на човешките основни права и е, има списък. Една от нещата в списъка е свободата на вероисповеданията. И седмица аз и някои други е, колеги се срещнахме с делегация на Съединените щати по темата свобода на вероисповеданията. Е, и вие сте се срещнали с там, господин Тимък. Нашият въпрос е, смятате ли, че е, има ли конкретни е, средства, които е, са заделени за финансиране на проекти в областта на свободата на вероисповеданията? Какви са били подкрепените проекти до сега и, и какво е, се предвижда? Втори въпрос. Каква е стратегията на комисията за подкрепящи дейности, покрити от насоките на Европейския съюз, по-конкретно диалог в областта на правата на човека с страни като Китай, Русия и Иран? Постигат ли тези диалози целите си? И този въпрос е включен ли е в новата стратегия от 2011 до 2013 година? Благодаря, госпожа Андрикен и господин Кайз... госпожа Кайзер. Благодаря, госпожа председател. А, вярно е, че много усилия сме положили за да създадем инструмента за демокрация и права на човека – Бюджетът му е изключително скромен и ние съвсем не сме доволни от това. Напълно разбирам недоволството на неправителствените организации. Искам да задам един въпрос за оценката, господин Тилманс. Е, комисията казва, че това е нов инструмент, е, че сега те първа се развива и на този етап няма как да си извадим за още изводи за неговата работа. Искам да попитам комисията обаче, дали пък е, са извадени изводи от доклада по външните отношения на Европейския парламент, е, из, от миналата година, изготвен от господин Салафранка и мен, в който ние представяме много подробна оценка на е, действията предприяти под този инструмент, е, мислите за наблюдение на изборите и проектите, е, оценяваме ползата от проектите, оценяваме и недостатъците. Въобще смята ли комисията да вземе предвид този доклад? Това е доклад, кой, по който сме работили изключително сериозно и комисията по външни въпроси не е специален консултант, който да проведе проучвания. Би било срамно да се бръскат е, е, пари, ако това не се взема предвид. Благодаря, господин Хауит. Благодаря, Много, много съжалявам, че бе е, променен е, дневния ред днес. Но пък от друга страна е хубаво, че можем да имаме повече време да изслушаме колегите, които работят по тези въпроси, защото е, е добре да разменим мнение по въпроса. Съгласна съм с казаното от господин Тилман с началото. Действително, твърде рано още, за да обмисляме радикални промени. Много се изнен... Много са неясни неща, свързани с отношенията, свързани в областта на, на, на бизнеса, търговията и правата на човека. Има разпоредби по този въпрос. И искам да кажа тук днес а, и за всички залата, и за хората, които ни слушат, особено за тях, че всички тези инструменти в областта на правата на човека и сътрудничеството на развитие са изключително важни финансови инструменти и тяхната цел е да премахват бариери. Но и нека да не забравяме, че инструмента за правата на човека и инструмента за развитие е, са най-важните ни най-важните ни инструменти за насърчаване на развитието на демокрацията по света. Искам да задам няколко въпроса, без да очаквам да им се отговори в пълни подробности още сега, но имаше някои затруднения във връзка с правилата за работа на този инструмент. Е, има въпроси, които бяха повдигнати и от неправителствените организации. Е, ето, например, въпроса за поемането на рискове. От известно време получавам обвинение, че се играем на сигурно, но всъщност именно тези усилия, за които говорим тук, са най-рискованата част от нашата работа, защото понякога ни се налага да си сътрудничим с, неправ... с опозиционните партии. А... Нещо, което а, не е допустимо от гледна точка на политиката на ненамеса в вътрешните работи на отделните страни. От друга страна, много често не може да се направи разлика между защитниците на правата на човека и опозиционните партии. След това, искахме а, отделен инструмент за демокрация и правата на човека, но не искахме този инструмент да повлиява отрицателно на това, което се върши в общите е, географски е, програми. И, е, и смятам, че сме направили доброто решение, но все пак е важно да направим оценка дали действително е, нещата работят добре. По същия начин мога да се изкажа за мисиите за наблюдение на изборите. Проблема обаче на тези мисии под инструмента, които са, се финансират от инструмента за правата на човека и демокрацията, е, че те действително отнемат доста средства. Отнемат много голяма част от средствата по този инструмент. А, от друга страна, а, те са скъпи, защото ги правим добре, но в крайна сметка не е добре до такава степен да се ограничават средствата за други проекти, защото не искаме средствата за да се работи и по двата списъка цели на тази инициатива. И накрая е, има конкретни теми в областта на правата на човека, но също така е добре да се остави и е, възможност за е, откритост, за гъвкавост. Това бе подчертано от неправителствените организации, така че ако възникнат непредвидени потребности, да можем да откликнем. Това е важен въпрос. Никой не може да бъде, да се справя прекрасно в една такава област, така че това не е критика към комисията, просто едни е, конструктивни предложения в, оглед на прегледа на стратегията. Е, on nyt е, е, Lohbiller, Görens ja Ojuland ja pyytäisin, että te olette... Благодаря. Сега госпожа Лохбилер и господин Ойер. Имайте предвид, че имаме нужда да оставим време за отговорите. от е, различните институции. Сега госпожа Лахбе. Благодаря. Като за нов член на парламента, за мен е много впечатляващо какво може да се постигне с е, толкова средства. Е, всичко това е много добре, но чуваме, че и много добри проекти са били отхвърлени, именно поради липсата на средства. за това. и аз искам да подчертая, че бюджета трябва да бъде по-голям. А, освен това, да мислиме кои е, проекти да бъдат финансирани от този инструмента, кои от други, примерно от инструмента за присъединителните помощи. А, така че трябва да се търсят малко повече средства. А, както се коментира, е, висшия е, представител за човешки права на ОНЕ, Тя също изрази своята благодарност за парите, които се получават по този инструмент, но а, е, ясно обясни, че а, нуждата от средства расте и затова трябва да се търсят и други и средства от други инструменти. А, както изглежда, има нужда и да се подкрепи капацитета на европейските делегации на място и възможността им да взаимодействат с други организации и представители на гражданското общество, така че процесът да стане по- по-широк, по-прозрачен, по-всеобхватен. Очевидно, не, резултатите не са достатъчно задоволителни и трябва да работим за преодоляването на тези пречки. Също смятам, че е добре, както се коментира тук, да се е, включат економически, социалистически и културни права в е, цялата тази, е, този набор, защото това е един много важен сигнал, че няма иерархия в човешките права, че всички от тях са важни. А, също така а, чух, че има не много удачни решения от миналото. А, сега се решило, че няма да се финансират центровете за терапия на жертви на терор – около 50 такива центрове е имало в Европа и в резултат на това решение те в момента изпитват недостъг на средства. В моята страна, Германия, мога да кажа, че загубата на тези средства е довела до оставането само на три центрове, което е абсолютно недостатъчно. Значи в факта, че има действия, които всъщност не подобряват ситуацията, а именно, а именно я влушават. А, също, а, ясно е, че трябва да се отделят повече усилия и за а, подаване на информация за този инструмент. Има ли начин да оценим всъщност дали е достатъчно това, което се прави? Има ли списък от така общи проблеми в тази област? Търси ли се по някакъв начин да се хармонизират и да се направят по-ефективни е, проектите и съответно използването на средствата? Благодаря, господин Геренс. Е, госпожо председател, аз съм е, съгласна с коментарите за недостига в бюджета. Това не е приемливо. Трябва да се коригира, доколкото е възможно, този недостатък. А, има и други недостатъци, особено свързани с системата за вземане на решение, е, що се отнася до поддържането на човешките права извън Европейския съюз има много проблеми, започвайки от реал политиката. Плюс, че не навсякъде е ясно описано кои са човешките права. Примерно, ясното им формулиране във Франция е процес, който отне 150 години. Не смятам, че всички други страни трябва да минават през същия процес. Така че ние трябва да работим и по най-основните неща. Примерно правото да имаш храна е човешко право. И ние не поставяме под въпрос дали то има приоритет пред геостратегически съображения. а отпускането на помощи за деца е въпросът е това дали е също човешко право или не. Кърменето човешко право ли е? Ред такива въпроси си поставяме. Или вакцинирането срещу определени заболявания. Ако решим, че така, милиарди ще ще е необходимо да бъдат отпуснати за тази цел. Euh, euh, Всичко това са теми, които трябва да се обмислят. Трябва да видим как може да се проучат тези проблеми, може би с представители на комисията и на неправителствените организации, Конкорд и така нататък. Мисля, че това е, е област от политиката, която може да се постави и в международните преговори, особено в Световната търговска организация – там се повдигат подобни въпроси. Китай и други партньори ще се постараят да не по- постигнем кой знае колко много по такива е, дискусии. Затова трябва да помислим дали да не създадем една проучвателна група полуофициална по статут, която да работи по тези теми, да, да стигнем до момента да опишем кои са основните економически и социални права. Това първо, а също така и да мислим за стратегията, която трябва да бъде предприета тук. А, много ви благодаря. Колегата Файрант. Като председател трябва да посоча, че времето ни е много ограничено. И извинете, че вие като последен оратор ще страдате най-много, но трябва да дадем думата и на Европейската комисия, и на неправителствените организации. Също така имаме гост от Нигерия, когато също искаме да изслушаме. Благодаря ви. Аз предполагам, че Въпросът, който искам да поставя, изисква повече време, отколкото имам в момента. Съгласна съм с казаното от неправителствените организации. Мисля си, че обаче нашите цели и приоритети са малко устарели. Ако гледаме в бъдещето, трябва да мислим как да инвестираме в тези развиващи се или недостатъчно развити страни, така че те да се превърнат в едни общества, в които се зачитат човешките права. Ние говорихме за бюджета, за проектите, в които инвестираме. Смятам, че трябва да инвестираме повече в информационни проекти, проекти, свързани с информационните и комуникационни технологии, трябва да започнем от училищата. Ако искаме да променим обществото, на нас ни трябва нови млади поколения, които имат и дигитална и компютърна грамотност. И това също е свързано с човешките права. Това са хора, които ще бъдат по-добре информирани, а достъпа до информация също е основно човешко право. Ние живеем в 21 век векът на информационните и комуникационните технологии. И ако можем да инвестираме и в тези сфери в развиващите се страни, по този начин ще инвестираме и в бъдещето. Благодаря ви. Благодаря ви за вашето изказване. Сега представителя на комисията има думата. Госпожо председател, ще се опитам да бъда кратък, защото бяха казани много неща и ще се постарая да обобща нещата. Ще, започва, ще започна с тема, повдигната от представителите на Конкорд и от госпожа Гомес. И това е пряката помощ от бюджета и ограниченията, които са свързани с преките бюджетни средства и безвъзмезната помощ, опускана по други линии. преките бюджетни средства не са се увеличили с повече от 22-25%, Що се отнася до конкретните показатели през 2009 за наблюдателни мисии за изборите изразходвахме 23 милиона, не повече и не повече от 140 милиона. Беше цялостната сума, е само една сравнително малка част отива за наблюдение на изборите. Да, извинете ме за това, казва оратора. Стремим се максимално да спестяваме, така че да можем да сме полезни на защитниците на човешките права в максимална степен. Що се отнася до целите и до процедурата за консултации, това е свързано с въпросите, поставени от госпожа Лохвилер. и за това, което беше казано за информационните и комуникационни технологии. Ние се стремихме да децентрализираме нашите дейности още през 2004 година и делегацията на Европейската комисия не бяха много ангажирани, особено когато ставаше дума за контакти с гражданското общество, но когато започваме да увеличаваме нивото на децентрализация или деконцентрация, то делегациите трябваше да започнат да извършват много повече работа. Имам предвид делегацията на Европейската комисия на Европейската комисия в различни страни. Не бих казала, че е постигнато съвършенство, но има напредък. В организацията Гонкорд беше направен анализ на процес на децентрализация и ние получихме оценка от Конкорд, че децентрализацията и ефективността на работата значително се увеличиха. Сметната палата, а това са все обидни хора, също се произнесе по този въпрос. Разбира се, също така и съветът, Европейската комисия и парламентарната комисия по развитие отбелязаха, че дейността се е подобрила. Искам да подчертая две неща. Първо, трябва да разгледаме това как делегациите на Европейската комисия тълкуват е, спусканите им указания и понякога те ги тълкуват твърде в своя полза, ако мога така да се изразя. Ние все пак трябва да осигурим това, че делегациите правят това, което им е казано да правят. Освен това, делегации на Европейската комисия се занимават с въпроси, отнасящи се до изтезанията. Също така те повишават информираността, като организират филмови прожекции и други дейности. Никога не сме успявали да убедим голяма телевизионна голям телевизионна оператор, оператор да излъчва предлагани от нас продукти. Изключение е само Евронюс, така че трябва да се работи на национално ниво. Що се отнася до увеличаването на нашата популярност, надявам се, че госпожа Гоме ще бъде в Стокхолм следващата седмица. А ние ще организираме премиера на филм по време на Европейските дни за човешките права. Основната тема на Европейските дни на развитие, извинете, под егидата на шведското председателство ще бъдат центрове за рехабилитация. Ние много съжаляваме, че няма решение на съвета, но за следващата покана за кандидатстване за проекти за последен път ще бъде възможно да се кандидатства за финансиране на рехабилитационни центрове. Приключвам, госпожо председател. Дори вече приключих, само моя колега. Както вие знаете, ние имаме работна група по инструмента. Това означава, че там може да се обсъди този въпрос по-подробно няма нужда да го правим тук, но господин Тимас, имате думата. Госпожо председател, смятам, че дебата и въпросите зададени от депутатите бяха много интересни, съвсем актуални и много от тях трябва да бъдат обсъдени и заслужават да бъдат обсъдени в по-голяма дълбочина. Но, както знаете, аз от няколко седмици искам среща за неформални консултации с Европейския парламент по въпроса за прегледа на тази стратегия, тъй като ние в момента сме притиснати от времето той трябва да излезем, да изготвим документ за новата стратегия. И така няма да отговоря на всички коментари. Е, ще говоря само на няколко коментара. А, е, ние сме първите, които ще кажем да, нека да има по-голям бюджет е, за правата на човека, но за съжаление не зависи от нас. Сега, що се отнесе до консултациите, консултациите на местно равнище, ще насръчим делегациите си да бъдат по-активни в тази връзка. Но все пак нека да не забравяме, че нашите делегации а, в момента са в състояние на на вечерята на голям а, преход е, с евентуалното приемане на Лисабонския договор. Така че може да се наложи да се преструктурират. Сега, що се отнася до насилието срещу жени и момичета, този, тази тема вече е включена в настоящата стратегия. Госпожо Андрикене, свободата на вирус и изповеданията вече е една от целите на стратегията и тя ще се запази като такава. Повдигаме е, тези въпроси не само чрез е, инструмента за демокрация и права на човека, но и в двустранните си отношения с много страни. Що се отнася до насоките на Европейския съюз за консултации и диалог, е, ние само финансираме семинарите, иначе конкретните диалози се финанси... конкретните консултации се финансират от различни бюджети на комисията. Зададохте много важен въпрос, госпожо Гомес, извинете, госпожо Декайзер, за последващите дейности, свързани с вашия доклад, вашия и на господин Салафранка. Франка и трябва да ви уведомя, че ще направим съвсем специално споменаване на този въпрос и на необходимостта за работа с гражданското общество. Така че това е предвидено. В препоръките работим и по други препоръки, които вземат предвид е, докладите на Европейския парламент е, и е, вашия конкретен доклад. Бяха повдигнати и други важни въпроси, но за съжаление автора на коментарите вече не присъства, така че преминавам към въпросите зададени от госпожа Лохбилер за увеличаването на средствата. В правилника за Европейски инструмент на, за демокрация и права на човека е записано, че това е единствената международна организация, която получава финансиране, постоянно финансиране, което не се е, определят Европейската комисия и средното финансиране е 4, е, близо 4 милиона евро, така че е, това е записано в правилника. Що се отнася до предложенията на господин Георенс, не мога в момента е, да му обещаят, че ще се организира такава селюль експлуатуар, но е, това е важна тема, която трябва да се обсъди от Комисията по развитие на е, парламента също така и е, си струва действително да се обсъди този въпрос. Става дума за проучвателна група. Селюля. Експлуататуар. Е, е, това е всичко за сега. Надявам се, че по-нататък можем да навлезем в повече подробности. Благодаря много. Благодаря, господин Тилманс. Надяваме се, че следващата ни среща може да бъде организирана възможно най-скоро, защото е изключително важно за комисията и парламента да а, знаят, че това е много важен приоритет за нас. И така. По принцип, когато членове на комисията участват в делегация, могат да помолят секретарията за съвети и е, разбира се, е, това се отнася и е, за обсъждания днес финансов инструмент. Важно е да се знае кои точно проекти се финансират по този инструмент. Ето, например, има проекти в Турция и това са неща, които ще разгледаме на следващото си заседание. Темата ще бъде и а, обсъдена и в устен въпрос е, в пленарна зала следващия вторник. Комисията по бюджета, както изглежда, не е приела искането на Комисията по външни въпроси за повече средства. Така че трябва да видим какво може да се направи. Благодаря за този дебат. А сега преминаваме към точка 6, в която имаме само един елемент. Приветствам председателя на работната група парламентаристи за глобални действия, господин Екша от Нигерия, който е тук, тъй като се организира дебат в парламента по тази тема с председателя на, на, на Международния наказателен съд. Непосредствено а, след нашата, нашето заседание. И така, Добре дошъл, господин сенатор. Разбирам, че господин Проди е изключително активен в е, Организацията парламентаристи за глобални действия, така че е, може би е, е добре да дам думата на господин Проди, за да приветства сенатора от наше име. Е, Благодаря. Казано съвсем накратко, защото съвсем скоро ще има, след 5 минути също да започне дискусия за Международния наказателен съд в 5G2. Там ще присъства и международния съдия, който е председател на трибунала. Е, името е Сонг каня колегите да се присъединят към това заседание. 5G2 е залата. Аз също исках и да ви уведомя за инициативата Парламентаристи за глобални действия. Това е асоциация на парламентаристи, която действа много активно, включително и в нашия парламент – Тя работи по много важни теми с стратегически насоки. Е, работеше много и по установяването на Международния наказателен съд. Много е, се работи с Япония напоследък, с е, Штатите сме в контакти. Ще се опитваме да развиваме тези контакти. А, с това, госпожо председател, аз приключвам. Благодаря, господин Проди, казва председателката. Аз съм също член на тази организация, затова за мен е голямо удоволствие да приветствам добре душа председателя на нашата организация. Боя се, че твърде много време отделихме на предишната точка, но все пак е, имате време да ни кажете нещо. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Нека да кажа, че за мен е чест и привилегия да присъствам тук не само като председател на парламентарната асамблея за международни действия, но и като представител на парламентаристите от Африка. Аз съм председател на тази организация от е, две години. Тя представлява мрежа от е, действащи парламентаристи. Е, на 2000 души сме от 130 парламента в света. ние работим по няколко програми за развиване на мир и демокрация – но имаме и много важни програми по международно право и човешки права. Там работим за това всички страни от света да подпишат договор от Рим. Ние успяхме да осигурим поне 65 страни, които да се присъединят към този договор – така че може да се каже, че много работихме по въпроса. Последните страни, които се присъединиха, бяха Чили, Чехия през 2009, островите Кук, Суринам и Мадагаскар през 2008. Като представител на Нигерия, нека да ви кажа, че въпросът за демокрация и човешки права е изключително важен и за нас – ние сме е, много активни в е, Западна Африка. Опитваме се да осигурим мир и стабилност там. Е, много важна роля играхме в конфликта в Либерия който приключи с предаването на бившия президент на Либерия на Международния наказателен трибунал. Ние много високо ценим партньорството и активността на Европейския съюз и страните членки и съответните агенции и се надяваме, че това партньорство ще продължи. Нека да опомена, че преди няколко седмици в Гвинея започнаха безредици. Нигерия се опитва да работи за стабилизиране. И сега научихме, че Международния наказателен съд също предприема действия по отношение на ситуацията в Гвинея. Знаете, че там са били извикани хора на нещо като митинг в е, един стадион и са били разстреляни. Ние работим по въпроси за човешките права и справедливостта. Една от, една от темите ни за работа е за отстраняване на малките оръжия и втората е за присъединяване на страните към договора от Рим. И за това нека да повторя отново поканата, която отправи господин Проди. Всички сте добре дошли в момента в 5G2, където председателят на съда ще се обърне към всички нас. Благодаря. Благодаря, господин сенатор, за вашето представене. Ако знаехме по-рано за тази важна среща, щяхме да се постараем непременно да бъдем там. Но определено е много добре, че председателят на Международния наказателен съд присъства тук днес. Е, аз бях много впечатлена от срещата с е, президента на Либерия Дискутирах с всичко, което се случваше там и е винаги е добре. Ние посрещаме с радост представители на Международния наказателен съд. Благодаря на вас и на вашата организация. Благодаря за това, че се присъединихте към нас днес. Споменахте проблемите с Гвинея. Парламента ги е включил в е, дневния си ред в е, пленарната сесия в Страсбург. Във вторник ще се обсъди този въпрос и то по спешност. Извинете, в четвъртък. С което мисля, че приключихме днесното заседание. Благодаря ви за участието.